Имате пред вас, драги колеги, документа с дневния ред. Като първата точка е одобряване на протокола от предишното заседание. Вие сте получили по имейл текста в трета точка. А, имате и данни за езиковия режим. А, моля, донесете си утре електронните карти, защото утре ще гласуваме по електронен път. Следващата седмица, на 10 ноември, ще се представя годишния доклад на, по... на Сметната палата и председателя на бюджетната комисия на Холандската камера Сметна палата ни помоли да присъствам на много важна конкурен... конференция относно бюджета на Европейския съюз. Всъщност искаме да поканим, организаторите искат да поканят и четиримата заместник председатели на комисията. Но ако те не могат да присъстват, официално могат да присъстват и членове на комисията. Моля, уведомете за това секретарият. И преди да започнем по същество, искам да кажа добре дошли на трима нови членове на секретарията, три нови е, колеги и асистентки. Добре дошли всички и много успехи в нашата работа. Четвърто, освобождаване на Европейската комисия от отговорност за 2007 година. Искам да попитам първо нашия заместник председател иска ли да говори докладчика или да дам направо думата на комисар Сим Калас. Добре, значи давам думата на господин комисаря. Добре дошъл при нас. Добре дошли. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Разбирам, че има. Така сте решили да направя всичките си бележки наведнъж, да първо с резолюцията, след това с доклада. Е, правилно ли съм разбрал? Добре. Нека тогава да се опитам да покрия и двете теми. Резолюцията за освобождаването на 2007 година има 291 параграфа и много искания е, към комисията. Комисията изпълни всички тези искания, разбира се, ако те не, проти... не са в противоречие с разпоредбите на договора и законите. Има из... изпратено съобщение от 20 октомври, където са изредени всички основни действия. Днес ще говоря по пет основни теми. Първо, годишните отчети значително са се подобрили и новите бележки за насоки също и така страните членки пък успяха да постигнат изискванията на комисията. Имате предвид, че тези годишни обобщения или са изготвени до сега само два пъти, така че през 2009 ще успеем да почерпим опит. България, Кипър, Унгария, Литва и Словакия следваха препоръките на комисията да дадат заверено е, изявление към докладите. Това е реална стъпка напред за това да има реални заверки. А Холандия, Швеция, Обединеното кралство и Дания също предоставиха такива сведения заверени за 2008. Това значи прави вече 11 страни. Комисията се свърза с останалите страни членки да предоставят техните годишни доклади на Европейския парламент. Има, знам, че ще дискутирате днеска и външното проучване за добавената стойност на тези оценки – но нека да ви кажа, че според нас е необходима много по-здрава законова основа. И можем да се възползваме от текстове в закона, за да постигнем напредък. Втората ми тема е структурните фондове. На 28 октомври Комисията прие доклад за напредник, напредъка по плана за действие за структурните фондове за засилване на ролята на комисията като надзорник. Основна част от действията са извършени, но в момента се полагат усилия за да се решат големия брой процедури, където са замразени средствата или се налагат корекции. Това е част от комуникация, съобщението ни по е, процедурата за освобождаване, така че няма да коментирам. Комисията напълно разбира колко деликатни са тези експост оценки на проекти но това е задължително условие, за да бъдат коригирани системните грешки, които се наблюдават. И препоръките на съда ще служат, няма да служат за нищо, ако се откажем в този момент. трябва да се правят проверки на е, заявленията на декларациите в рамките на конкретни проекти. Сега, по освобождаването на, от, от отговорност, много често има проблеми с това, че е, правилата за това кой може да се възползва от тези програми са много сложни. Опростяването е наша цел, но то изисква много усилия в момента работим по правната основа на програмите за 2007 и 2013, също по е, структурните фондове да се декларират разходите на конкретни суми. Ще се реши това през, 2000, през май. А, разбира се, ще се опитаме в средносрочен до дългосрочен план да покажем и каква е маржа на грешка при изчисленията. В контекста на подготовката за 3 годишната преглед на финансовата перспектива ще се съсредоточим върху грантовете, върху правилата за това кой може да се възползва от тях. Започнахме общ консултация с заинтересованите страни, като приканваме и управители на публични средства и фондове да изпратят своите мнения как всички процедури могат да бъдат направени по-ефективни. Също се опитваме да упростим и отрасловото законодателство, свързани с новите закони, които се предвиждат да бъдат приети. Също така въвеждаме и понятието поносим риск. Този подход може да даде по-ясна картина за баланса между грешките и разходите. Комисията ще направи конкретни предложения за този подход в областта на науч... научните изследвания, транспорта и енергетиката до 2010 и за външните помощи, разширяване и развитие – по-късно, в втората половина на 2010 година. Сега, доклада на комисията за 2008 година. Тъй като с това започваме също процедура за освобождаване от отговорност, нека да кажа, че комисията иска да работи в тясно сътрудничество с вас и с вашия докладчик – тази, тази годишния доклад е последния за настоящата комисия и затова се възползваме да отчетем и работата, свършена от 2004 година и да получиме е, безпрекословна заверка от Сметната палата. Комисията и господин Барозо е, заяви тази своя цел ясно. Е, ние успяхме да привлечем вниманието върху тази цел и в доклада показваме и нашия ангажимент да работим в този дух. Доклада се базира на е, докладите от годишните дейности и завер, заверените отчети. Като разбира се, качеството на доклада естествено зависи от качеството на годишните доклади. И както виждаме, е, това качество се подобрява всяка година. That... През 2008 година се опитахме да е, заздравим основните компоненти на отчета, които отговарят за получаването на заверена, е, на заверена декларация на отчет. От 2008 година от е, комисията се иска да прави заключение за ефективността на вътрешните контролни системи във всеки годишен доклад и всички служби на комисията включиха конкретно заключение за общата ефективност за тяхната вътрешна система на контрол. А също така и ако е необходимо, идентифицираха какво трябва да се прави. Основно доклада се е, концентрира върху препоръките на генералните директори. Има ред е, резерви, е, леко по-малко на брой от 2007, като обхвата им също на моменти е по-тесен, т.е. включва по-малко страни членки. Доста резерви бяха отхвърлени. Те обикновено, тези резерви се отнасяха до е, качеството на системите за контрол на страните членки. В 15 области, където очевидно има слабости, генералните дирекции формулираха резерви и поеха съответната политическа отговорност. В тези области се изготвиха и планове за действие. Нека да коментираме. Структурните фондове има много голям марш на грешки. Там Сметната палата вдигна червен картон. Комисията пое ангажимент и го спази за е, провеждане на нови действия, като конкретните дейности доведоха до повишаване на нивото на корекциите, на, на финансовите корекции. В земеделието е, подобрения контрол също доведе до конкретни резултати. Е, там корекциите възлязоха на 1,3 милиарда евро. Комисията показа силен политически ангажимент да намали маржа на грешката. На моменти, където беше необходимо, замразихме грантовете или направихме корекции. В доклада се говори за един потенциален проблем, свързан с политиката на научни изследвания. Независимо от хармонизирания подход, има признаци, че съвместната многогодишна стратегия няма да може да постигне целта да се сведе мажа на грешката под настоящия от 2%. Комисията подчертава, че трябва да има общо разбиране за това какво представлява допустим риск и да ще направи съответните приложения до 2010, а междувременно ще се опитва да подобри управлението на средствата за научни изследвания. За външните действия въпроса за съвместните действия с органите на ООН се разглежда също. В доклада се включват също и някои а, въпроси, които се простират в няколко, по няколко теми. Нека да спомена следните. Има някои нередности при управлението на европейските фондове в България и Румъния. Управлението на европейските средства в България и Румъния наложиха да се въведе засилен елемент на контрол. Комисията продължава да подкрепя усилията на България и Румъния за решаване на всички останали проблеми, като се изпълняват всички съответни законодателства и разпоредби. Комисията няма да толерира никакви грешки и нередности, извършени от националните власти. В доклада за 2007 година всички тези дейности са описани, той ви бе предоставен наскоро. Освен това, комисията а, заяви своята амбиция да има положителна декларация а, относно вътрешните системи за контрол. Те са описани в различните доклади и там се дава ясна гаранция, че ресурсите отиват за дейностите, за които са предназначени и се използват по принципите на добро финансово управление. С това приключвам своето изказване. Ще ви предоставим също доклада за вътрешния одит. Тук е господин Грей, който ще ви го представи и ще коментира, ако имате желание. Естествено, и аз съм на ваше разположение да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря за вниманието. Е, мистер Калас, дарей ла парола allora мистер Грей пер комплетаре... Благодаря, господин Калас. Сега ще дам думата на господин Грей, за да допълни доклада ви. Заповядайте. Yes, thank you, Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря Комисията по бюджетен контрол, която ми позволява да представя най-важното по освобождаването на бюджета. Доклада на комисията до голяма, до голяма степен се базира на предишните доклади, дейностите от 2008 година, както и информация за проследяване на дейностите от тогава нататък. Службата е, публикува 93 доклада, от които 63 са са по нови въпроси, докато останалите са е, проследяване на дейностите, които е, са били е, обект на предишни доклади. А, 99% от 273 препоръки бяха приети. Разбира се, реализирането зависи от ефективността, с която се е, приложат, се прилагат и изпълняват е, тези препоръки. Бих искал да се спра на някои по-важни аспекти на заключението. Едно от положителните заключения е, че че и се наблюдава напредък относно системите за вътрешен контрол, като през 2007 година седем много критични доклада бяха публикувани на тази тема, докато през 2008 година не бе необходимо да предприемаме подобни мерки. Разбира се, има все още възможност за усъвършенстване и процедурите да бъдат упростявани, като по този начин се постигнат и получат много по-добри и надежни статистики. От, одит на а, етичната рамка показва, че има а, напредък в а, тази област. Трябва обаче да се обърне внимание на срочното изпълнение на важните е, препоръки. През 2008 е, година бе направено кръстосан одит на системите за е, комуникационните системи. Е, като се констатира, че, проектите, че управлението на проектите трябва да се подобри значително. Радвам се, че резултатите от втория преглед доказва, че са, са спазени счетоводните стандарти. Програмите за обучение на, на аудиторите също се изпълняват в необходимите прям. Що се отнася до бъдеще, одитните планове ще включват различни процеси, финансови и не финансови, както и а, одит на вътрешните системи, свързани с а, е, степента на риска, е, риска от е, неспазване на законните норми. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Жан Пьероти. Благодаря ви, господин председател. Бих искал на първо място да благодаря на заместник председателя на комисията за качествените орга... Е, отговори, които отработихте и за документите, които ни предоставихте. Вие приехте практически всички препоръки, които отправихме към вас, като някои от препоръките бяха отхвърлени. Ще се върна към това, но бих искал все пак да ви благодаря за извършената работа и бих искал да ви поздравя, господин Калас, за това, че вашето правителство отново ви предложи за комисар в следващата комисия. Вие сте бил председател на Народната банка в Естония, министър на финансите. И благодаря ви за огромния напредък, постигнат в области, които не са от така винаги в фокуса на внимание на общественото мнение и които не са особено интересни за широката общественост. Искам да се върна към някои точки, някои наши препоръки, които бяха приети и бих искал да спомена също така и, и, и аз аспектите и е, точките, по които препоръките не беха приети. По точка 11 ста, става дума за е, ощетоводяването на заемите е, за е, пенсиите на е, личния състав. А вие не ни отговорихте на тази е, на този въпрос, но ние трябва да извършим освобождаването от отговорност, така че е, става дума за 36,6 милиарда, така че става дума за едни огромни суми и бих искал да се обърна отново към вас и да попитам защо тук е, не тук не сте взели предвид нашата препоръка. Що се отнася до пенсионния фонд? Вие казвате, е, че според някакво е, извършено изследване, създаването на, послед... на, пос... на подобен фонд би било рисковано. Не знам дали става дума за риск или не, но в крайна сметка целта е, е, е пенсионирания личен състав от европейските общности да знае, че техните, техните пари, парите за техни пенсии са някъде. Така че, мисля, че това е, е възможно и е, вие ни отговаряте, това е, това е рисковано. Струва ми се, че вашия отговор е, е абсолютно незадоволителен. По точка 12 е, попитахме защо по програмата Галилео чието договори са били приключени в края на 2007 година, защо сумите по тези договори не са били ощетоводени? Струва ми се, що се отнася до недвижимите, недвижимия фонд – тук за, за момента става дума, може би, не за огромни средства, но в бъдеще а, е, този фонд ще се увеличава и разширява, така и че е добре да се предвидат средства по тези пера. Последващата точка, що се отнася до агенциите. Е, трябва, не сме, не сме сигурни дали съществува и дали можем да управляваме достатъчната политическа политически контрол за консолидиране на тези агенции. В параграф 31 е, вие смятате, че не, не е необходимо да се е, направи проучване относно независ... независимостта на е, административните служби в държавите членки. Аз посетих някои от тези служби и се оказва, че много често ръководителите на тези служби биват назначавани от властите. Така че струва ми се, че е необходимо да се направи едно проучване относно степента на независимост с, с, с, с оглед надежността на декларациите, които те предоставят на Сметната палата. В параграф 30 34 споменахме за прилагането на член 234 параграф 4, където се казва, че Сметната палата трябва да работи ръка за ръка с националните власти. Да, вероятно има сътрудничество в, техническа, в техническата област, може би на много високо равнище, обаче от оперативна гледна точка Струва ми се, че сътрудничеството е незадоволително, въпреки че то е залегнало в договора. Бих искал да знам какво е мнението на, на, на Сметната палата относно прилагането на Лисабонския договор в тази област, тъй като съгласно Лисабонския договор Сметната палата ще има възможност да поиска всякаква информация, необходима и за работа като има върховенство над националните служби и администрации в тази област. Така че е, ние, е, ние на практика ще можем да бъдем в, в състояние и би трябвало да можем да е, създадем независими национални единици които биха могли да изработват качествени документи, които да отговарят на международните счетоводни и одитни стандарти. И няколко думи относно научните изследвания и изследователската работа. Господин заместник председател, бих искал в тази област да, да се създаде някакъв документ или да се направи е, някакво изследване или проучване, в което да залегнат различните позиции. Е, защото има много голям разнобой и се оказва, че при, при, при прилагането на много сложни правила, външните аудитори, разбира се, не става дума за вашите вътрешни аудитори, но външните аудитори като, е, като че ли правят най-различни е, тълкувания и в такъв случай се получават едни стуми за е, възместяване, които са огромни и при всички случаи струва ми се, че, че това е един проблем. Става дума за един технически проблем, не става дума за обеготяване на едни и а, обедняване на други. Става, става, става дума за намиране на един технически баланс. Така че нека да намерим някакъв технически подход, който да ни доведе до по-ефективно изпълнение. Разбирам, че в а, своето изказване президента Барозо не, е, не, не, не, не, не, не спомена и не пое обещания, но вие в, а, в, в вашето изказване поехте такъв ангажимент, така че а, благодаря ви за извършеното за 2007 година, за да можем да минеме към освобождение от отговорност за 2008 година. Господин Либерацки, имате думата. Дякую bardzo, пани przewodniczący, пани przewodniczący Калас. Благодаря, господин председател, господин комисар Калас. Аз бих желал да се присъединя към предишния оратор, господин Оди, що се отнася до оценката на вашата работа за миналата година. Многократно съм имал удоволствието да слушам представените от вас доклади и винаги така мога да констатирам, че се изказвате много убедително. Сега конкретно по 2008 година. Много аргументи бяха представени. Има теми, които постоянно а, се повтарят. Първо бих искал да констатирам следното. Ефективността на контролните системи се подобрява но все още има области, в които има трудности и по тях имам някои въпроси. Първо, много важно е квотата на грешките на нивото на държавите членки. И тук трябва да се направи диференциация, защото има различен тип грешки. Тоест много ясно трябва да се разграничи какво е грешка, какво е нередност и е, респективно е, къде става дума за непълна документация. Господин комисар, имахме освобождаване от отговорност за 2007, сега 2008 година създадохме план с 21 точки, в които се говореше за възстановяване на средствата, превенция от загуба на средства, особено що се отнася до кохезионния фонд и структурните фондове. Бих искал да знам колко средства са могли да бъдат възстановени до момента, защото през 2007 квотата беше 12%. През 2006 беше това. През 2007 квотата беше също толкова а, висока. Мисля, че общо 9 милиарда евро бяха загубени през тези две години. Доколко бе възможно през 2008 година да се намали квотата на грешките, защото става дума за 3 години. 3 години бяха обхванати от, този, ам, от тази програма, пакет а, с 21 точки и миналата година водихме много ам, задълбочени дискусии по този пакет. Още един момент, също една много трудна област, в която, е, така, която е много язвима по отношение на допускане на грешки. Става дума за външни действия, външни мерки на Европейския съюз. В тази област е, бяха планирани определени разходи които обаче не се отразиха в съответните а, бюджетни а, пера за предвидени разходи, а и не получихме а, удовлетворителни отговори от комисията. Винаги ни се казваше, да, разбира се, средствата бяха а, да, отпуснати, но а, колко ефективно а, са били освоени тези средства, не знаем. И какво всъщност сме получили в замяна на тези средства? Например, борба с бедността. А, мерки за подпомагане, средства по отношение на конфликти, войни. Аз бих искала да знам как са били ползвани тези средства и доколко е бил подобрен имиджа на Европейския съюз чрез тези външни мерки и а, отпуснати средства. Знам, че в а, областта на развитието а, има проблеми. Има проблеми с Европейската инвестиционна банка, също по отношение на Обединените нации. И не винаги може добре да се измери ефективността, но все пак бихме искали да знаем а, какви са резултатите от тези раздадени средства. И сега няколко думи по разходите за научни изследвания и развойна дейност. Този въпрос бе дискутиран многократно. Самият аз се занимавам с, с наука, изследвания, познавам добре тази област. Така, например, се казва, че Коперникус също, в рамките на Коперникус че на, извинете, на а, Коперник също не са му били предоставени средства и не в рамките на проект а, той е констатирал а, дали Земята се върти или не. А, вие споменахте също така Галилей, програмата Галилео. Знаем, че половината от е, усилията в рамките на тази програма са, бях, се оказаха излишни. Не знам как бе оценено оценен този огромен проект. По отношение на информационните системи, има един доклад на Сметната палата. Бихме искали да знаем всъщност какви подобрения имаше в тази област конкретно също. С задоволство констатирам, че комисията е получила годишните декларации от редица държави членки. Проблемът е, че те са несравними помежду си. Постоянно чуваме а, тази констатация. Те не могат да бъдат сравнявани помежду си. моят въпрос е, съществува ли някакъв шанс тези декларации да бъдат структурирани така, че да са сравними помежду си? Защото а, проблемът е, че комисията често констатира, че ни липсва ефективност, респективно се констатира, че ефикасността на мерките не може да бъде оценено, защото държавите членки не си сътрудничат в достатъчна степен и не предоставят необходимата информация. От своя страна държавите членки казват, комисията е изключително бюрократична, не знае какво иска и не знае всъщност от какви документи се нуждае. Моят въпрос е, има ли възможност, аз предполагам, че има възможност, но все пак и колко бързо може да бъде постигната такава промяна. Благодаря много за вниманието, благодаря и на комисаря за презентацията. Надявам се, че в новата комисия отново вие ще изпълнявате, ще вземате този пост и аз ще задавам въпроси и тогава. Благодаря, госпожа Гресле поиска думата. Благодаря, господин комисар. Това е едно добро послание, което чухме от вас. Може за 15 ти път да допуснем грешка по отношение на декларацията за достоверност, но когато чуем детайлите, знаем, че много неща всъщност са се придвижили, променили и че комисията всъщност е работила доста успешно. Аз искам да отбележа това от името на нашата политическа група. В тази област комисията действаше изключително активно и за това ние сме ви благодарни. През 2004 година така, цифрата на резервите беше 30, след това се стигна до намаляване. Сега бих искала да ви задам няколко въпроса, а именно какви е, са показателите, които имате за резерви. Тоест, какво можем да си представим под reputational risk – ние сме тези, които отговаряме за финансите. Има интересен резерв по отношение на нарушения спрямо авторските права, който е предвиден. Това е доста деликатен въпрос. Би било хубаво, ако може да прецизирате сега и да ни кажете всъщност какви са показателите, които вие имате, какви са праговете за резерви. Защото има области, при които редовно се предвиждат резерви, а други области от 2004 година никога, за тях никога не са предвиждани резерви. Това, тук става дума най-вече за ехо, за помощта за развитие, а това са области, по отношение на които спокойно можем да кажем, че те са потенциално рискови области. Вторият ми въпрос е защо никога не се предвижда е, резерва в тази област, включително и по отношение на ОНЕ. Дали можете да ни обещаете със сигурност и да ни кажете тук нямаме нужда от резерви, защото тук всичко винаги тече идеално, а само нашите лоши държави членки, които харчат средствата по структурните фондове и други, при тях риска е висок и затова предвиждаме резерви. Това е, е отчасти критиката ми и трябва да ви кажа, че м, само отчасти можем да разчитаме на данните, които сте представили, защото няма единни критерии и няма. така е, един унифициран контрол. Бих искал да чуя нещо от господин Грей в новата му функция за одита по отношение на ЕТКО. В своя доклад вие разглеждате ЕТКО от много страни. Много важни препоръки има там, които сте изрекли и би било интересно да научим що за важни препоръки има в този доклад и как вие гледате на ситуацията на ЕТКО по отношение на разходите към ООН? Как вие преценявате нещата? Бих искала да, във връзка с казаното господин Либератски докладчика, по отношение на а, а, така, неправомерно а, разходваните средства, в доклада е записано 3 милиарда евро са възстановени. 3 милиарда от колко общо? Т.е. чисто процентуално колко а, неправомерно похарчени средства са били възстановени след това. Тоест, какъв е броят всъщност, който е трябвало да бъде възстановен? От данните на ОЛАВ знаем, че в областта на селското стопанство само 20% от средствата, които е трябвало да бъдат възстановени, са били върнати в общностния бюджет. По отношение на въпроса за България и Румъния, имаме най-много резерви. И от тук отново се появява феномена, че тези резерви започват 2007-2008 година пред присъединителната помощ. Питам се какво е било преди това. Губили ли сме средства преди това? По-малко ли е контролирала комисията? Комисията пише благодарение на по-стрикните контроли. Какво се е случило преди 2007 и 2008 година с тези две страни по отношение на контрола? Вие споменавате е, споменавате една резерва за е, инфраструктурата, за строителството на пътища в България през 2009, средата на 2009 година средствата са отпуснати и аз искам да попитам, чудо ли се е случило там или комисията наистина изхожда от това, че това, което самата тя не регулира, защото тя трябва да го направи след много препоръки. Явно в държавите членки много по-бързо се случват нещата и много по-ефективно, отколкото в самата комисия. Искам да задам един въпрос във връзка с Генералната дирекция за правосъдие, е, сигурност и е, свобода. Е, там също е предвидена една резерва и искам да попитам за какво. Грация. До на парола all'onorevole Андреасен. Благодаря. Служа Андреас. Благодаря. Благодаря господин Калас и благодаря на господин Грей. Във вашите доклади доклада за годишната дейност и за одитите, коментирате, че има оценка на качеството, където се констатира, че вътрешните системи за контрол са в съответствие с изискванията. Искам да попитам кой извърши тази оценка на качеството и кой плати за това. И също, ако някаква компания или организация е направила тази оценка, а, може ли а, служители да контролират, може ли те да се съгласат служители да контролират това, което е предмет на контрол? И второ, в годишните декларации и доклада, вие споменавате, че има по-малко резерви Искам да попитам дали тези, този по-малък брой е, резерви означава, че нивото на грешки е намалено или е ни, намалено нивото на контрол. И трето, как определихте финансовите корекции 10 години преди окончателния срок? Grazie, onorevole Chatsimarkakis. Благодаря, господин Кацимакацикис. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на господин комисаря от името на нашата политическа група. Не винаги ви е било лесно с нас и затова трябва да ви кажа, че за нас е много важно да ви кажа, че работата, която извършихте е много добра искам да ви приветствам за нея. И това се показва в така малките дейности, в постоянното настояване и надяваме се, че в резултата накрая ще намерите наградата. Ние получихме националните резюмета, така наречените National uh, uh, Summaries. И а, ние винаги сме се борили в нашата комисия за националните декларации за управление. А, напреднахме много в тази област, включително чрез вашите усилия, чрез настоятелната ви работа. Затова искам да ви благодаря най-сърдечно, което не означава обаче, че няма да продължим нашата дейност и че ще спрем да насърчаваме, не искам да употребя думата, принуждаваме държавите членки да ни предоставят по-добра и по-точна информация. Благодаря. Сега Давам думата на господин комисара Калас да отговори. Благодаря, уважаеми депутати, за всички въпроси. Като начало трябва да кажа, че всички имаме много напрегнат график в момента, защото председателя Клаус подписа Лизабонския договор, президента, извинете. Така че работния ни график ще се съобрази с това, с този нов факт. Няколко души в такъв смисъл ще се е, появят пред вашата комисия много скоро. Що се отнася до въпросите, които ми бяха зададени на мен. Въпроса за счетоводността от господин Оди. Естествено, вероятно, е, ще е по-добре да отговори колегата Филип Таверн, който е по-компетентен и който е главния отговарящ за счетоводните дейности, но като цяло обяснението е, че съответните цифри са представени в доклада и за Галилей, и за сградите, и за гаранциите. А как точно се е, отразяват те в е, сметките, няма нищо неясно. Те следват международни счетоводни правила. Цифрите са си там и можете да направите справка с тях. Спазват се международните правила за счетоводство и ние спазваме съответните техни изисквания. Агенциите и обобщителните доклади и одитите на агенции. Този въпрос е повдиган тук в комисията, вашата комисия нееднократно и очевидно има проблем. Е, агенциите никнат като гъби, регулаторните такива особено. И те са абсолютно индивидуални, независими съдебни лица. И те трябва да бъдат освобождавани от отговорност, така както се освобождава отговорност и комисията по отношение на бюджета. А, и вътрешния одит се извършва от вътрешната служба за одит на комисията. Но въпросът е как да дадем максимум в нашите усилия да избегнем всички неприятни ефекти, като естествено всяка агенция си има своето правно основание за съществуване и докладите се базират на данните от страните членки и на база на одитите. Тоест няма директна връзка за подаване на информация или централно финансово управление. Как да подобрим дейността? Това определено е тема, която ще продължи да се дискутира. По отношение на научните изследвания, мнозина от вас повдигнаха тази тема тук. а, исторически нещата стоят така. Когато започнахме програмата за научни изследвания, там грешките бяха най-много и много критики получихме от вашата комисия. И областта на научните изследвания, в нея се констатираха най-много грешки. И по тази причина ние отделихме много усилия да засилим контрола и одитните процедури. И сега си възвръщаме част от средствата. Това, разбира се, поставя много въпроси относно правилата и бюрокрацията и така нататък. Комисията абсолютно винаги е готова да приеме предложения за упростяване на правилата, що се отнася до средствата за научни изследвания, но все пак има някои изисквания и парите трябва да бъдат отпускани, да се контролира, че те се използват именно за целта, за която се изпол... са отпуснати и то на базата на съществуващите правила. Както господин Либерацки каза, никой не може да предвиди какви ще са резултатите от научните изследвания. Докато в някои други програми могат да се правят такива прогнози, но що се отнася до научните изследвания – Абсурдно е да предвидим и да кажем, ето сега даваме такива средства и еди кога си ще постигнем следния резултат. Това не е възможно просто. Също трябва да се търси и друга основа за оценка за използването на парите. Има някои документи, които показват, дали парите са използвани по предназначение или просто са потънали някъде. Така да се намери е, баланса. Дискутирахме с колегата Поточник този въпрос нееднократно и той също се безпокои, че научните среди са все повече се отчаиват от твърдите разпоредби и от многото изисквания на комисията вероятно идеята за допустимия риск и грешки ще бъде решението, когато политически решим да дадем по-голяма степен на гъвкавост. Но това си е сложен политически въпрос. За външните помощи. Същото е тук положението. Ние засилихме как да кажа, изискванията към качеството е, на програмите, за които се използват тези средства, но цялата тази област е много сложна. Знаете, вече години наред изслушваме различни комисари, които е, отговарят за тези неща, но цялата област е много деликатна. Ние финансираме много проекти през международни организации, особено през ООН, и подчинени на тях организации. И трябва да можем да оценим как те управляват средствата. Ние имаме определени критерии за тази оценка, до голяма степен в съответствие с нашите изисквания. Но когато се стигне до конкретни проекти, там нещата са много рискови. защото не винаги има споразумение за тези проверки с съответните организации. Но ние настояваме пред е, ООН да има по-голямо ниво на обмен на информация и по-голямо ниво на сътрудничество. Обсъждали сме с техни представители този въпрос тук. Те декларират готовно за сътрудничество но естествено ние ще трябва да търсим подходящия подход и подходящото равновесие, баланс. А сега, така наречения риск на репутацията и е, грешките. Какви грешки са били коригирани, попитахте. Знаете, че тези всеизвестни 12%, както спомена тук докладчика, те се базират на екстраполиране на определени извадки статистически, които е, съставляват база. Аз не оспорвам методологията, но все пак тези извадки са коригирани и след това е направена екстраполацията. Така че въпросът с тези 12% вече е приключен. Имате в общителния доклад цифрите за колко суми са били възстановени. Почти 3 милиарда за 2008 е сумата. Госпожа Греслер попита какъв е, процент е това а, какъв процент от загубите е възстановен. А, аз използвам една цифра, която е окончателния резултат и която е разбираема за всички, а, които имат някакви представи от счетоводство. Това е цифрата за окончателните загуби. В приложение 6 се дава тя. През 2008 бюджета на комисията загуби 18 милиарда 380 хиляди. Това са загубените пари. Миналата година цифрата беше 60 милиона. А, но това е, това е, е чисто счетоводство. Приключили сме тези 18 милиона, извинете, не билиона, са изгубени и няма да бъдат възстановени. Както можете да видите, всъщност цифрата е доста малка. I, every year we, we... Всяка година, разбира се, налага да отпишем някаква сума от нашия бюджет и ако нещо конкретно искате да ме попитате, трябва да, да, се, да ме попитате. А ние, ние работиме конкретно казус по казус. Проследяват се, търсят се парите, които да се възстановят, но в края на кращата има. Има суми, които а, просто биват а, отписани, забравени. Не можем да ги възстановим. За доклада за годишната дейност и хармонизирането с докладите за годишните деком, дейности. Тези документи не са 100% точни, това не е аритметика. Но в комисията в последните години сме се опитвали, и мисля, че можем да демонстрираме това, да унифицираме, да хармонизираме насоките, е, опътванията за а, това как да се съставят резервите и как да се отчитат грешките. Като това ни дава все повече възможности да сравняваме документите, и да сравняваме резервите, също да наблюдаваме и динамиката при тях. Така че смятам, че картината става по-добра. По отношение на финансовите рискови и рисковата при изчисляване. Въпросът е много важен. Така наречения риск на репутацията съществува, обаче как да бъде описан той, как да бъде сравняван – това е предмет на обсъждане и то неколко, нееднократно. Ние сме съставили известни е, насоки за рискове, които е, са идентифицирани в специалните доклади и съответно искаме те да бъдат отразени в годишните доклади по дейността и в общителните доклади. Обаче да се опитваме да описваме общо картината на тези рискове, това е огромна и според мен невъзможна работа. А, знаете, че освен това някои от тези рискове на репутацията са много по-големи от чисто финансовите рискове. Вие знаете това. Що се отнася до качествената оценка? Ернест Янг извърши, извърши подобна качествена оценка. Разбира се, този доклад беше а, финансиран от а, комисията и, и ние го повестихме. В него се съдържаха и слабости, имаше критики, имаше препоръки. Но при всички случаи той е достъпен за а, широката общественост. Що се отнася до конфликт на интереси, аз не виждам никакъв конфликт на интереси. Между това, а, един вътрешен аудитор, преди това да е бил главен счетоводител. Госпожа Андреас а, по пита дали е по-добре да има по-малко, по-малко резерви или повече. Всъщност не мога да ви кажа, но при всички случаи се опитахме да а, определиме, да изработиме насоки за генералните дирекции, за генералния директор, за а, декларациите И направихме всичко възможно, за да можем да да предоставиме информация, за да можем да получаваме една истинска, реалистична информация, защото опитахме се да го да постигнем това. Така че не си, не, си спомня, не, не си ли спомняте, едно време се казваше, че не съществува достатъчно информация относно държавите членки, те не предоставят достатъчно информация, те не, не се разкриват достатъчно, а сега струва ми се, че вече наистина има известно подобрение и годишните отчети наистина отразяват действителността по един много по последователен и ясен начин. Що се отнася до годишните отчети и декларациите за намерения, тук този въпрос се обсъжда от години вече тук. И сега в, в края на, на този мандат Продължавам да настоявам подобно да трябва да се да бъдат представени, но смятам, че трябва да има един много по-балансиран подход, макар че аз не, не смятам, че този балансиран подход ще разреши проблемите сами по себе си. И на годишните доклади сега бяха начините бяха променени. Те се предоставят от държавите членки от две години, техната структура се подобрява, усъвършенства и аз работя с държави членки, които на, на доброволна база представят подобни отчети. Едните едни започнаха след това Швеция, Дания, Холандия. И по какъв начин тези, тези отчети да се, да се превърнат в необходима информация за аудиторите, т.е. тази одитна информация, която е необходима на Сметната палата. Разбира се, не, не, не можем да навлизаме в а, много подробности, но Декларацията, спомената от господин а, Оди, продължава да бъде наша цел. Разбира се, може би сме малко идеалисти, като си смятаме, че, че в крайна сметка наистина ще стигнем до едно позитивно възприемане. И благодаря ви много. Grazie al commissario Callas. Se non ci sono altre osservazioni, passeremo. Благодаря, господин комисар Калас. Ако няма други коментари, преминавам към точка 6 от дневния ред. Представяне на проучването от 5 юни по темата Годишните обобщения в контекста на споделеното управление, оценка, перспективи и ползи за Сметната палата. Естер Деланге е докладчик. Благодаря, господин председател. Съвсем кратко резюме, защото разбира се става дума за едно изследване, което само по себе си разкрива тематиката. Ще ви опиша рамката на тези е, годишни прегледи. Всъщност това е едно обяснение насочено към новите колеги преди всичко. Става дума за споделеното управление на средствата, shared management – един приоритет, който Европейския парламент си е поставил по отношение на финансовата рамка 2007-2013 година и спазване на всички, при спазването на всички правила, свързани с тази финансова рамка, Европейския парламент отива една стъпка по-напред, като казва не трябва да има просто обобщени доклади, а и политически компонент в а, споделеното управление. Тоест не просто обобщение, само обобщение за използването на средствата. Комисарят спомена това вече, че някои държави доброволно са а, разработили такива декларации. Националните декларации за управление на средствата такива декларации ние поискахме при освобождаването от отговорност през 2003 година още. Най-после това изискване ще се превърне в а, декларация и точно тази комисия се застъпи за тази идея така че да се а, а, родят тези национални декларации за използване на средствата. Ще бъде добре да проследим как ще се развие тази идея в практиката, особено по отношение на ежегодните и националните обобщени доклади. И за това ние възложихме това изследване, за да се направи един анализ на тези обобщени справки и да отправим един поглед в бъдещето. Благодаря много на авторите. Документът не изглежда изключително интересен и интригуващ, но той предоставя много резултати и информация, особено по отношение на освобождаването от отговорност и многогодишните бюджети. Мисля, че това е най-важното. А сега от отделните автори и докладчици ще чуем какво има да ни кажат. Господин Конрад Дипле по тази точка. Господин председател, уважаеми депутати. Всъщност имаме технически проблеми с нашата презентация. Затова, ако ми позволите, няма да ви показвам нищо на екрана. Всъщност, вие имате предоставена, е, предоставен доклада на хартия. Аз е, проведох, е, аз бях ръководител на екипа по това изследване и сега с удоволствие ще ви представя резултатите. Работата ни започна преди повече от година и приключихме преди около 6 месеца. Преди да ви дам конкретни данни за това какви са нашите констатации, нека да коментирам рамката, правната рамка, която дава е, пълномощията на комисията и страните членки. Член 374 предвижда от е, договора за Европейския съюз, предвижда комисията да изпълнява бюджета. Но същевременно е, се казва, че страните трябва да сътрудничат с комисията. Първията част от този член, ако го преобразуваме в институционална, на институционална почва. В края на кращата крайно отговор... крайните отговорни за разходите са генералните дирекции, където е, генералният директор дава декларация за достоверност. После на нивото на комисията – се изготвят обобщителните доклади и се дава допълнителна декларация за достоверността за общите заключения. И както знаете отлично, след това този доклад стига до нас, където ние го обсъждаме и ние вече на негова база даваме решението за освобождаване от е, отговорност. Тоест, нашата комисия е между генералните дирекции и парламент. И за да има достатъчно ниво на надежност на всяко ниво, трябва да се извършват съответните одити. На ниво генерални дирекции това се извършва от вътрешния контрол, на ниво комисия от вътрешната служба, а накрая общо изпълнението на бюджета се оглежда от Европейската сметна палата. Така че на пръв поглед Системата изглежда много добра. Но не трябва да забравяме, че около 80% от бюджета на Европейския съюз се изпълнява от страните членки. А системата се отнася за средствата само на европейско ниво. Значи трябва да оглеждаме какви са системите на национално ниво. А, ние ги описваме в презентацията. Е, основно на национално ниво има три основни институции. Е, органа, който сертифицира, има и други власти, които имат съответните отговорности. Това са управителните власти или посредници. Те следят за изпо... Е, изпълняване на съответните разпоредби и издават документите за определена ниво на достоверност. Примерно, вътрешните, е, отделите за вътрешен одит е, се занимават с това. Като цяло, на базата на, на, на тази работа по одит и наличната информация, се изготвят годишните обобщителни доклади. Тези обобщителни доклади обаче нямат политически въздействие. Те са чисто техническа и управленска информация. Тук има една липсваща брънка между отговорността на национално ниво, политическо, на национално ниво и на ниво Европейския съюз. Също е въпрос си поставихме да дефинираме предмета на нашето изследване и да видим коя е правовата основа за това – Член 53б гласи, че страните членки трябва да изготвят годишни обобщителни доклади на съответното национално ниво при съответните изготвени одити и декларации. След това има по-конкретни разпоредби при правилата за прилагане. Е, обобщителният доклад трябва да бъде предоставен от съответния орган или институция, която е определена от страната членка. Ние открихме, че всъщност две страни има в е, годишните общителни доклади. От една страна данните свързани с аудита, от друга страна декларациите за достоверност. По този начин вече можем да разгледаме и нашите цели. Целите бяха двояки. Сега, доколкото виждаме, крана започна да работи, значи можем да следим след малко да ви представя, да. Идеално. Okay, now it's, it's more readable. Um, Както казах, целите бяха две. Първо да оценим доколко се спазват разпоредбите и е, въздействието на годишните обобщителни доклади според изискванията на Европейския парламент и също да формулираме препоръки за подобряване на качеството. Как, е, как постигнахме нашите цели? Какъв е подхода ни? Виждате, е, извършихме анализ на е, общителните доклади за 2007. След това разгледахме процедурите за тяхното съставане, най-вече и насоките, изготвени от комисията. Също така анализирахме и съществуващи оценки, за да не се налага да дублираме усилията. Интервюирахме ключови фигури на европейско ниво, изпратихме въпросник на всички страни членки, на съответните власти, които отговарят за обобщителния доклад. Проведохме телефонни интервюта в определени страни членки и се обърнахме също и към висшите институции по обид на, на одит на страните членки. Също верифицирахме тези резултати с телефонни интервюта и накрая решихме да съставим едно един панел от експерти, които да огледат проекта доклада и да дадат предложения. Нашето изследване покри общо четири области е, съдържание процедури на обобщителните доклади, резултати, добавена стойност, е, система на одит и полезността на обобщителните доклади. Формулирали сме препоръки конкретно за всяка област. Установихме, че правната основа за годишните обобщителни доклади е доста слаба. Затова комисията се възползва максимално от съществуващия текст, като прави разграничение между задължителните елементи и доброволните компоненти на годишните обобщителни доклади. Заключението ни беше, че комисията адекватно осъществява надзор по техническите аспекти за подаване на докладите, но също така установихме, че усилията на комисията се концентрират твърде много върху чисто формалните изисквания. Що се отнася до е, указанията, като цяло заключихме, че са достатъчно ясни и сбити, но някои национални текст, версии на езиците се появиха твърде късно, което има отношение към качеството на докладите. А освен това, няма никакви стимули за подаване на информация в незадължителните раздели. Така че е, съответните власти трябва да имат мандат да извършват одит, за да могат да предоставят такива данни. След това изследвахме реакцията на страните членки е, към незадължителните компоненти. Идентифицирахме четири основни типични реакции. Виждате ги тук на екрана. И стигнахме до заключението, че съвсем малко страни членки следват а, а, разпор... препоръките на комисията. Някои страни членки просто декларираха, че нямат проблеми с, с, в системата или че няма информация, която да показва нещо противно на съществуващите данни други страни членки ограничиха общия анализ до някои само основни резултати. В някои случаи а, нищо всъщност не се съдържаше в докладите, което може да, да даде, е, да гарантира някаква степен на достоверност. и Считаме, че не, не, не, прави, не неадекватната е, ситуация, не, неадекватния мандат на съответните власти може би е основната причина страните да не предоставят е, данни по а, незадължителните елементи. Ние открихме също, че е, мандата за представителност се намира на много ниско ниво Понякога беше дори много трудно да разберем кой подписва този доклад. В повечето случаи съответният орган е, е органа, който извършва одит. Т.е. има смесица между е, така, управленски и одит функции. На базата на нашите резултати изготвихме определени препоръки. Като разбира се, сме наясно, че изпълнението на тези препоръки няма да е лесно. Струва ни се, че това ще представлява сериозно предизвикателство. Препоръките са следните. Да се въведат законови разпоредби за финансовото регулиране и за да може да има представителство на съответно политическо ниво и на съответно управленско ниво а, и годишните доклади трябва да бъдат част от а, декларацията за достоверност за управлението и не би следвало да бъдат а, в отговорностите на одитните институции. Освен това, трябва да бъде ясно каква е позицията, кой е поста, кой подписва а, доклада. Това трябва ясно да се окаже. Следващия елемент от, на нашето изследване беше резултата и добавената стойност на тези доклади, въздействието и добавената стойност на тези общителни доклади. Основно констатирахме, че добавената стойност на задължителните елементи е много скромна. Има три силни момента в задължителните изисквания. Че на ниво страна членка има консолидиране, че се създава един технически процес за изготвяне на доклада и че се започва дискусия. Като потенциалната стойност на тези доклади разчита на два елемента – общия анализ и общата степен на достоверност. Първата година, когато бяха представени тези доклади, там добавената стойност е доста ниска. Също мога да кажа, че ние констатирахме, че комисията се съсредоточава повече на чисто формални изисквания и факта да събере докладите, а не на съществото и стойността им. Също така установихме, че голяма част от данните, съдържащи се в общите доклади, са устарели, не съвпада с данни в други доклади и че няма ясни доказателства за въздействието на задължителните елементи за подобряване на управлението на риска на национално ниво. За това изготвихме и съответни препоръки. В смисъл да имам много по-конкретни и по-детайлни бележки, насочващи бележки. Там трябва да се въведе и някаква форма на ограничена степен на достоверност, а след това да се търси вече и следваща степен на достоверност. Също така препоръчваме да се въведат стимули и то по някакъв форма да се формализира този процес. Също така да се установи, да се предостави достъп на обществеността до тези доклади. И накрая да има много по- силен елемент на концентриране върху съдържанието, а не за това доколко се изпълняват изискванията. Трябваше също. Да, поисках от нас да, да съкратиме тази презентация, така че Позволете ми просто да прескоча някои от диапозитовите и да се върнем към най-важните точки, които според мен са основни. Нека с няколко думи се върна към одитната част. Може ли да се върнем към диапозитив номер 21? Сега тук имат според нас три основни а, неща. Смятаме, че тази, че одита трябва да се извършва от външен аудитор или от национална служба, както виждате на този слайд. 20, 21 и 22. Има положителни и отрицателни страни е на този подход и комисията и държавите членки са реагирали, но ние смятаме, че в крайна сметка като цяло подхода е положителен. Считаме също така, че подобен подход ще свърже националните декларации и ще доведе до един а, адекватен, ефективен контрол, който може да бъде извършен и от Европейския парламент. Така, по този начин наистина а, контрола ще бъде качествен и този, тези, тези декларации ще могат да бъдат преглеждани и от независим външен орган. Това е част от нашите препоръки. Благодаря ви. Има ли някой друг, който бих искал да вземе думата по тази точка? Ако не, минаваме към освобождаване от бюджета 2007 година. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да първо да благодаря на а, тези, които изработиха тази, това изследване. Так, по този начин вече разполагаме с една рамка. Към, този, към това изследване е, е, е а, създаден и а, план за дейност. Какви, какви в анекс номер 10 има и плана, по който а, или стъпките, които трябва да се приложат за достигане до а, декларации за управление. Значи, на първо място, първо декларации за годишните деклади 2008 година. В изследването са включени само тези от 2007 година, така че това все още е, е на доброволни нела. Значи тук и второ така наречен план за дейност, за да могат държавите членки да се възползват от опита на другите. Аз, аз ще се спра само на първата точка. Доколко комисията, тъй като комисарят тук що сподели с нас, че продължава да подкрепя идеята за декларация за управление, до каква степен комисията е предприела конкретно конкретни мерки за въвеждане на тези декларации, освен доброто отношение на комисара? И кога а, можем да очакваме конкретни резултати в тази област? Благодаря ви, господин Оди. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да само да ви припомня, че от годишните доклади не съдържат само финансова информация. Те са една брънка от една цялостна информационна верига, която ни позволява да се съобразяваме и да прилагаме а, международните счетоводни стандарти, които след това, разбира се, като всичко това накрая се оценява от Сметната палата. Така че а, бих искал цялата тази, цялата тази структура да се съобразява с международните счетоводни а, стандарти, норми Тоест всички етапи между а, разходването на средствата и освобождаването от отговорност. Мисля, че трябва да добавим и още един етап. Добре, външните аудитори са нещо много важно. Но цялата целият контрол е една доста трудна, сложна, тромава процедура между външния аудитор, одитните е, одитните органи и така нататък, дали независимия аудитор не е този, който ще облегчи, ще упрости цялата система. Като, като, като по този начин, просто външния, от, външния независим аудитор ще премахне известни етапи на а, тромавост. Благодаря ви. Господин Чакабата. Благодаря, господин председател. Аз доста похвалих малко по-рано комисаря Калас за това, че ам, така даде път на това общение, но като ам, разглеждам презентацията, току-що чутата презентация, смятам, че ефектът е ам, незначителен, ограничен. Въпросът ми е какъв път ни предстои още. На всички нас ни става ясно, че усилията по посока на националните декларации за достоверност бе, бяха правилни и се надявам да не се постигне само ефекта плацебо. Все пак смятам обаче, като слушам тази презентация, че ползата няма да е толкова голяма. Колко път ни остава още по пътя на достоверността, която искаме да постигнем? 10-15% или дори много по-малко? Благодаря. Господин а, Либерацки. Chciałbym zapytać панове, че... Благодаря, господин председател. Следния въпрос. Вие представихте модела и препоръките. Опитвали ли сте се да установите колко би струвала една такава контролна система? Говоря тук за преки и косвени разходи, защото разбира се има и косвени разходи. Необходимо е да се разработят структурите на такава контролна система, необходимо е съответен персонал. Тоест, разходите ме интересуват. Благодаря. Госпожа Гресле. Благодаря. Като слушаме всичко това, човек може да се депресира, защото пътят, който ни предстои, все още е много дълъг. Въпросът е следният. Има части от бюджета на Европейския съюз, които се предоставят на други външни бюджети без коментар. Това се нарича бюджетна помощ. Не знам дали така няма да е помощ за нас, ако от, се премине от така предоставяне на директни помощни за бюджетите на държавите членки от страна на общностния бюджет, т.е. да преминем към е, такава радикална помощ. Господин Калас ни напусна, председателя, дали някой от комисията го представлява, можем ли да, можете ли да отговорите на различни въпроси? Благодаря, господин председател. Няма да се връщам към казаното от господин комисара. Този, това изследване трябва да се гледа в перспектива. Това е просто едно, едно първо изследване за 2007 година. Днес вече сме свидетели на много по-добро по-усъвършенствани е, отчети от, страни, от страна на държавите членки за 2008 година. Седем държави членки, включително повечето от тях са от новоприсъединилите си, е, решиха да да прибавят към от, е, годишния отчет е, декларация за управление. Господин комисара господин, спомена, така че нека не хвърляме бебето с водата за къпане. Има много положителни е, е, много положителни аспекти и продължаваме. Що се отнася, доказано от госпожа Деланге, що се отнася до националните декларации, съвета не желая такива декларации, нека да не си затваряме очите пред това. Така че е, комисията просто ще работи с онези държави членки, които пожелаят и на доброволна основа го правят. Така че ние, ние всъщност това, което правиме е а, а, очертаваме минималния обхват, минималните насоки, минималните русла, защото а, за сега държави, държавите, държавите членки представят своите отчети по различен, в различен график, в различна структура, в различен формат. Тоест, е, ние сега ще се опитаме да създадем един общ формат, но всичко това ще бъде на доброволна основа. Защото в крайна сметка нещата могат да се променят само ако настъпат промени, изменения и допълнения в законодателната основа. И разбира се, ще има, по това може да има много интересни обсъждания. Комисията ще направи много препоръки. Сега аз не мога да коментирам. Е, ще има нов състав на комисията. Това е в момента е, моята реакция така на живо по повод е, въпросите, които ми бяха зададени. Е, що се отнася до казаното от господин Оди, нека не, не забравяме, че годишните е, от, отчети са, може би, онази липсваща брънка в цялата е, система или в цялата верига. Но, в крайна сметка, това, което ни липсва е методология. Сметната палата, но това трябва да питате Сметната палата, Сметната палата ще бъде е, много стрикна относно прилаганата методология. Но но трябва да има критерии, които да, които да бъдат приети от всички заинтересовани лица, от всички е, е, заинтересовани страни. А не забравяйте, че много от националните сметни палати са много ревниво пазат своята независимост. Така че аз съм на ваше разположение, ако искате да отговоря и на някои по-прецизни е, въпроси. Сега давам думата на господин Кнен който ще отговори на въпросите на господин Олди, Либерацки и госпожа Ланке. You, Благодаря. Според мен, първият въпрос се отнася до целият общия контрол. Ако погледнете внимателно тази картина, ще видите, че има различни нива на контрол – и въпросът дали някои от тези нива могат да бъдат прескочени, аз лично не мога да лесно да отговоря на такъв въпрос. От друга страна, вие говорите за международните стандарти за аудит. В такъв контекст може да се разчита на одита, т.е. главния одитър, може да се облегне на одити, извършени от други колеги. В такъв, по такъв начин може да се избегнат излишни усилия. Не е необходимо да се елиминират конкретни нива, особено когато това ще наложи промяна на много сложни национални и конституционални разпоредби понякога, което не е никак не е лесно. За това може да се използва принципа да се разчита на работата на други аудитори, а не да се елиминират определени нива, особено на национално ниво, защото този контрол се регулира често от националната конституция. Следващия въпрос постави много така при хубав термин ефекта плацебо. Ние показваме в нашето изследване, че има известни ползи от годишните общителни доклади, но те са много скромни. А, изследването ясно показва, че те са полезни единствено ако а, бъдат прехвърлени в Националната декларация за управление, иначе ще си останат просто списъци от данни, нищо повече. Въпроса за разходите за подобна система. Честно, нека да ви кажа, не сме правили такива изчисления. Но не би следвало да са големи разходите, защото всички необходими институции вече са създадени. Единственото, което е необходимо е просто да се сглобят определени данни. Тоест няма нужда да се изграждат нови институции. Може е, единствено с един по-систематичен подход е, да се е, обобщават данните да се преразгледат, пренаредят на съществуващите системи. По наше мнение това не би струвало много скъпо. После бе зададен въпроса какви други начини могат да се използват, а не декларации за достоверност, т.е. декларации за управление. Ние считаме, че понякога публичният сектор може да почерпи вдъхновение от частна. това отношение е, изключително полезен може да бъде подхода използван от е, Оксли, така наречения Сарбан Оксли акт. Знаем, че има национални инициативи, които имат за цел да въведат подобни инструменти за националните си бюджети, значи не само за европейските пари, но и за националния бюджет. И тези инструменти своего рода ще се разширят, ще разширят своя обсек на действие. Но нека да кажа, че ние не считаме, че националните декларации за управление са единствени, единствени тък, в които ще се отразят ползите или недостатъците. А ако се използват декларациите за националните декларации за управление, това ще има директно въздействие върху националните системи за управление на риска и контрол на риска и по този начин нивото на грешките ще бъде сведено до по-низко ниво. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Мисля, че е много полезно да отбележим, че ние сме напълно наясно, както се коментира и тук залата, че сътрудничество между Европейската сметна палата и националните одитни институции е главно проблем на методологията и моите колеги в Сметната палата започнаха вече да дискутират този въпрос с три национални институции в Холандия, Дания и Чехия, за да видим дали можем да провеждаме съвместни одити заедно с Европейската сметна палата и съответните национални институции. Пилотни проекти в трите страни се формулират, за да видим дали може да се е, вършат съвместни одити относно е, изпълнението на европейските, разходването на европейските средства в тези три страни. Мисля, че е полезно да знаете това. Благодаря на всички. Да, е, моля, заповядайте. Само накратко, защото тази тема много ме вълнува. Методологията е почти уточнена, що се отнася до международните одитни стандарти. Всички и всички на, на, национални администрации си служат с тези норми. Така че методологията, общата методология съществува сама по себе си, така че ако френската сметна палата, примерно, се противопоставят, става дума за две. А, това е поради две причини. Първо, липсва законодателна а, правна основа, за това тя да бъде подчинена на Европейската сметна палата. Но Лисабонския договор вече, вече е, пред, предлага законова основа, закон, законово основание и по силата на този договор Европейската сметна палата може да иска от всички национални администрации съответната информация и така че всъщност на, на практика ще съществува такава, законодателна, такова, такава законодателна база, основа, която ще затвърди сътрудничество, което на практика съществуваше. Сега минаваме към точка 7 от гледния от, от е, дневния ред. Господин Сондергар. Так, Фомен. <clears throat> Я ви med е, Благодаря, господин председател. Започвам с изразяване на благодарност към всички за сътрудничеството. Процесът бе сравнително продължителен. По продължителен от обикновено. Благодаря на координаторите, на докладчиците в Сянка, на секретарията за наистина огромната работа, която свърши. Искам да използвам възможността да благодаря на госпожа Андреасен за нейния принос, въпреки че нейната политическа група стигна до абсолютно противоположни заключения на моите. Госпожа Андреасън и нейната политическа група предложиха да се отхвърли изменение 14. Моето заключение е друго. Аз мятам, че ние трябва да използваме ситуацията, а именно онези области, в, по които съветът ни отстъпи. Отстъпки, които ни бяха направени от съвета в, по въпроси, които до сега парламентът не е получавал и трябва да се възползваме от тях за бъдеще, е, когато става дума за годишното е, приключване. Защото напреднахме доста. Едва преди една година е, представителите на съвета излизаха от едно заседание, когато ние разговаряхме по въпросите за бюджетното приключване. Искам да припомня, че на 26 септември за последен път получихме покана от съвета да проведем дискусия по време на един неформален обяд във връзка с, освобождаването от отговорност на съвета. Днес вече ситуацията е различна. Ние, междувременно, е, така, разработихме една своя силна страна и вече действително имаме срещи с представителите на, на представители на съвета, а и получаваме писмени отговори на писмени въпроси от наша страна. Много от, от, от е, отговорите обаче, които получаваме, са непълни или неадекватни. Съветът продължава да държи на това, че е, нашите срещи е, продължава да държи на това нашите срещи да са неформални, въпреки че на тях присъстват докладчици, е, преводачи, срещите се записват. Но това, което ние постигнахме, е именно да получаваме отговори на нашите въпроси и да можем да се срещаме с съвета, включая устни преводачи и е, независимо дали съвета нарича тези срещи е, формални или неформални, е, е, смятам, че те са нещо много важно и това и за бъдеще трябва да продължи да бъде основа за е, в рамките на процедурата на освобождаване на съвета от отговорност. И това е част от предложението, което се представя днес тук и се надявам утре да бъде прието. Не искам да драматизирам ситуацията, но мога да ви кажа, че спечелихме битка, но все още не войната. Не сме спечелили войната за откритост, за прозрачност, включително и във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност за 2008 година. Добре, ако искаме да започнем с това, ние се нуждаем от своевременно сътрудничество с съвета. Не можем да си позволим да чакаме и съветът трябва да започне да се среща с нас от първия ден – ние искаме да получаваме от съвета добри отговори, да имаме повече време за да разговаряме с представители на съвета, да задаваме доуточняващи въпроси. Но работата за бъдеще ще се провежда на по-високо ниво и затова аз се надявам да получим голяма подкрепа за предложенията, които се правят тук, включително и особено по отношение на измененията, около които се обединихме. Ние успяхме да е, постигнем консенсус. Има 14 изменения, две, два устни компромиса, 7 изменения бяха заместени с тези два компромиса и с това ние постигнахме така известно единство по това предложение. Има също така устни изменения или устни компромиси, зад които застават пет политически групи, т.е също са подкрепени от широко мнозинство в парламента. Що се отнася до двете устни изменения, които са представени, те представляват едно добро обобщение на предложенията, които заместват. Мисля, че тези две устни изменения наистина могат да бъдат подкрепени от нас. Що се отнася до формулировката, работата им. Може би те не са в еднаква степен прецизни и ще се радвам, ако депутатите продължат да дават предложения за по-добри формулировки. Имаме едно конкретно изменение по първото устно изменение, да се променят няколко думи в формулировката. Смятам, че това предложение е много добро и ще помоля да го подкрепим. Ако разгледаме материалите, които ни бяха раздадени, в първото устно изменение се казва, ще го кажа на английски, защото го имам само на английски. Institutional agreement on budgetary discipline and sound financial става дума за освобождаването от отговорност във връзка с, с междуинституционалното споразумение. Първите думи в това в тази формулировка трябва да бъде променена. Не encourages the institutions, а, а с формулировка, която съответствено изисква от институциите включване. Това трябва да бъде коригирано в текста и с тези бележки бих искал да отключа дискусията и се надявам утре да получим широка подкрепа. Grazie, <clears throat> grazie davvero, grazie a tutti per questo lavoro che è stato complesso ma credo благодаря. Сърдечни благодарности за тази трудна, сложна дейност. Мисля, че достоверността на институциите наистина така се увеличи. Искате ли да кажете нещо по този въпрос, господин Оди? Само една дума по повод на моето изменение номер 5. Господин докладчик, виждам, че ви предлагате отхвърлянето на на това изменение. Предполагам, че и други ще го направят. Става дума за, из... за търсене на правовата основа, на... за да може нашата комисия да разглежда разходите и е, финансовите действия на съвета. Става дума за военни операции и съвместни външнополитически дейности. Сега, вие, каз, вие разбирате и сам признавате, че има една, а, а, един юридически пропуск, има законодателна празнота, празнина. Съжалявам, че не разполагаме с изследването, което, за което стана дума, защото в крайна сметка нашите отношения с съвета само започват. Погледнете в доклада Брок и е, Европейската външна служба. Къде ще бъде включена тя? Дали ще бъде междуправителствена? Дали ще бъде е, някъде към комисията? Те първен започват е, преговорите, сблъсъците, споровете. Така че аз бих искал да знам какви са нашите права. Не съм сигурна, че сме наясно с, своите, с правата си. И тук в, в този прецизен случай контролирането на съвета бих искал да, да знам какви са нашите права. Е, разбирам, че при всички случаи ще загубиме при, при гласуване, но не исках вие да го отхвърляте, господин докладчик. Извинете, не разбрах името си. Аз от своя страна, разбира се, не мога да подкрепя този доклад или освобождането от отговорност на съвета. Това е съвсем категорично, защото много от въпросите, формулирани преди всичко в въпроси 22а, въобще, на тях въобще не бе даден отговор или ако бе даден отговор, със сигурност не е достатъчен. Имаше доста изисквания в първия проект от доклад за закриване на извънбюджетните сметки и там е записано напълно и незабавно за затваряне на тези сметки. В този доклад пише, че нито една сметка не е била закрита, а се знае нещо, което е още по-лошо. Не се знае всъщност дори дали съветът е склонен да затвори билото една сметка или всички сметки. И ако продължим да формулираме в този доклад, че молим съвета да ни представи годишен доклад или че го молим да се среща с нас, честно казвам, колеги, а, трябва да ви кажа, че ние сме контролери на бюджета и всичко това се разбира от само себе си. Ние не сме някаква институция, която действа под формата на просител. И ако от една страна а, а, се вгледаме в последното пленарно заседание, че ние изискваме бюджетен контрол от страна на Европейския парламент. Същевременно обаче извършваме по един неефективен начин бюджетен контрол по отношение на съвета. И ако докладчика казва, че сме спечелили битка, не мога да се съглася с него. Може би сме започнали битка, но със сигурност е, изстрелът, който сме отправили в тази битка, е бил изстрел с воден пистолет. И затова не мога да подкрепя и това изказване. Грация. Оноревале Андреасен. Благодаря. Колегата Андреас. Е. Благодаря ви, господин председател. Аз съм съгласна с казаното от колегата, че не сме, полу... не сме, не сме получили отбори на нашите въпроси. Ние в крайна сметка е, представляваме европейските данекоплатци. Не сме получили е, отговорите, които е, сме поискали, така че ние не можем да освободим от, от отговорност съвет. Аз в крайна сметка Европейската сметна палата само се ограничи да, да, да коментира с 30 реда сметките на съвета и реши да, прояв... да проведе разследване. което не е в рамките на нашите правомощия. Каква е целта на, на подобно а, разследване, което ще се провежда от Сметната палата, а след това просто да да, да, да освободим от отговорност. В крайна сметка ние задаваме въпроси, за да получиме отговори. Така че, за, за, защо тогава да се премахват тези параграфи, в които ние изразяваме нашата загриженост относно сметките на съвета? Благодаря ви. Господин Чакомакакис. Благодаря, господин председател. Благодарност към докладчика за работата. Аз мятам все пак, че сме напреднали. Повече постигнахме, отколкото очаквахме, затова смятам, че всички компромисни изменения, които се предлагат, са много добри и искам да ги подкрепя. На колегата Оди бих желал да кажа, че всъщност това с изследването по принцип е добра идея. Същевременно обаче аз изпомням за нашия разговор, който имахме с съвета и особено с секретарията на съвета, много интерпретации ни бяха представени от страна на един френски представител на съвета, които са много интелигентни. Не съм толкова сигурен дали ако поискаме изследване, ще напредне. Може това да е стъпка назад. И е, това темпо на Охлюв, с което вървим, трябва да продължим да го е, поддържаме. Имам въпрос към госпожа Гресле и към докладчика по отношение на изменение 4, където става дума за това, кои комисии, кои комитети са е, отговорни. Е, докладчика говори за комисията, госпожа Гресле за комисии. Можем ли да изясним всъщност кое е правилното? Е, или ако става дума за няколко комисии, трябва да ги посочим съвсем, че, е, съвсем точно. Значи, може би става дума за бюджетната комисия и комисията за бюджетен контрол ако ги посочим съвсем конкретно в изменението, ще се изясни този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз първо исках да поздравя колегата за Андергард за доклада, който след дълги, тежки е, дискусии с други институции доведе до някакъв резултат. Аз мятам, че това е политически успех, че постигнахме дебат с съвета, като аз изпитвам симпатия за казаното от господин Еренхаус и госпожа Андреас. За мен като нов член на този парламент е изненадващо, ако трябва да, да изразяваме благодарност и да се радваме, че нас ни възприемат като един неформален а, партньор и че дори не получаваме отговори на определени въпроси от съвета. Това поне е моята нагласа като нов а, тук и все още така не съм а, опознал начините по който общуват институциите помежду си, но във всеки случай съм много изненадан да осъзная, да, да видя как парламентът се третира от институцията, представляваща държавите членки. А, освен това, смятам, че е още по-изненадващо, когато човек разбере във връзка с централни за нашата работа процедури, основаващи се на джентълменско споразумение от 1970 година. В този смисъл аз съм доволен от резултата, че, и тук съм съгласен с колегата Шаци Макакис, че тръгваме по политически път, който съдържа изискванията, що се отнася до процедурите да стигнем до съвсем ясни отговорности и взаимоотношения. И на тази основа, имайки предвид, че има все още много въпроси, които не са изяснени и по които съветът ни ни е дал отговор, аз стигам от политическа гледна точка до една съвсем друга оценка, различна от тази на колегата Еренхаус и госпожа Андреас. Тези въпроси остават неизяснени не в смисъл сега или никога трябва да ги изясним, защото тогава трябва да кажем, не можем да е, освободим от отговорност съвета. Но парламента трябва да покаже, че ще продължим да следим а, е, тези въпроси, че те продължават да са актуални за нас. И това бе повдигнато на срещата на координаторите като въпрос. Е, трябва съвсем ясно да изпратим посланието. Ние продължаваме като парламент да се интересуваме от тези въпроси. Искаме да получим отговор. Сега, за да запазим е, военната метафора на колегата, ние няма да напуснем терена. Обявяваме го за спорен. Искаме този анекс за междуинституционално споразумение и на тази база по-скоро ние ще подкрепим това освобождаване от отговорност, следвайки немската визия за полупълната, а не полупразна чаша. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря. Аз също искам да благодаря на господин докладчика за голямата откритост, която проявява по този труден въпрос. Искам да се противопоставя на мнението, че бюджета на съвета е черна дупка. Ние знаем какво се случва с парите. Не е необходимо да знаем всичко до така, последните детайли с молив, но ние знаем а, каква е линията. А, и големия въпрос винаги е бил разходване на средства а, по отношение на външна политика – Съветът винаги така по определени аргументирани причини се е въздържал от големи подробности в тази област, но това не е причина ние да не гласуваме освобождаване от отговорност на съвет. Искам да кажа на колегата Оди, благодарение на подписването и ратификацията на договора от Лисабон се променя правното основание – Тоест, няма смисъл да се занимаваме сега с стари правни основания, но аз си мисля, че всички ние след две години може би ще бъдем много заинтересовани от такова изследване. Затова, е, Жан-Пьер, аз подкрепям е, становището, е, че ще бъде добре да знаем какви правни основания ние изработ... ще изработим възоснова на договора от Лисабон – аз се радвам, че е, ще можем да освободим от отговорност съвета. Искам да благодаря на съвета и да е, изискам от съвета е, вече да не влачи този средновековен хомот и да продължава с това поведение спрямо парламента, който е пряко избрана институция и не мисля, че трябва да продължаваме в този дух. Така че нашия съвет към съвета е да намерим а, общо решение на този въпрос в рамките на междуинституционалното сътрудничество и затова мисля, че отказа за освобождаване от отговорност бе една а, полезна процедура, за да си изясним сами на себе си какво искаме да постигнем. И затова стигам до една принципно друга позиция, а, различна от поднесената от някои колеги тук. Благодаря на много колеги, че се борим заедно и мисля, че утре ще покажем, че това е обща цел и задача на парламента и в пленарна зала ще покажем, че трябва да работим заедно по този въпрос. Благодаря. Грация, Благодаря, господин Ривелини. Благодаря. Струва ми се много странно, че в момента, когато казваме, че това е едва началото на битката, началото на дебата, същевременно има хора, които са против това да изпадаме в подробности, така както господин Ауди иска своето изменение. Защото по този начин ние ще постигнем границите на, на бойното поле, така да се каже. Значи ние влизаме в битка, без да знаем какви са ни боеприпасите. Как да стане това? Сигурно е добре да изчакаме да влезе в е, действие Лисабонския договор, но ние трябва да знаем все пак какви са ограниченията и за нас, и за съвета. Аз ще гласувам за изменението на господин Оди. Но също времено съм готов да изчакам е, влизането в сила на Лисабонския договор за е, провеждането на това изследване. Но така или иначе за нас е изключително важно да сме наясно от какво правно основание действаме. Благодаря. Господин Сандегар, искате ли да отговорите на въпросите за измененията? Да, Що се отнася до това изменение, наистина всички други комисии, освен нашата, само че това, искам да кажа, че това, че това, измен, това изменение като че ли много повече касае комисията по външните работи и по бюджета, защото става дума за външни е, операции, за военни операции. Аз нямам нищо против това формулиране. Ако споменете и съответните комисии. Крайна от друга страна, не, не знам дали разследването е добра идея или, не добра идея. Въпросът е, че аз не смятам, че тук е мястото, където трябва да искаме подобно разследване. Може би не и, не и подходящия момент. Може би трябва да се обърнем към правната служба, да я помолиме да ни направи някакво предложение и след това да направим съответно предложение. Тоест, аз не, не отхвърлям вашата идея и не коментирам вашето предложение, дали е добре или зле, или е подходящо да се, а, да се провежда подобно разследване. Просто се питам дали сега е подходящия момент и дали тук е подходящото място. Да, вярно. И всички казаха, и аз самия казвам, че много от нашите въпроси не са получили отговори. Някой спомена за е, така за воден пистолет. Мисля, че израза, който из, използвате е много красив, но нека не навлизаме и във военна терминология и да използваме и, и да сравняваме това с бойно поле и така нататък. Ние просто като комисия трябва да, да Определим едни много ясни насоки и след това да, да видим дали има напредък или няма напредък. В крайна сметка, когато ме, е, когато ме посочихте за докладчик, аз е, много подробно огледах всички резолюции и си дадах сметка, че практически във всяка е, резолюция се казва не е проведена среща, няма достатъчно отговори и така и така и така. И ако, и ако днес се ни откажеме, нещата ще продължат по този начин. Все по този начин. Така че нашето решение днес е следното. От тук нататък ние, и, ние налагаме на съвета срещи заседание. Това трябва да бъде нашата изходна точка. Мисля, че това в крайна сметка ще бъде един напредък и ще отбележи напредък прямо 2007 година. Сега, дали трябва да, а, да се опитаме да постигнем още повече, за сега не знам. Е, разбира се, по-лесно е да се иска повече да се получи нещо, но нека все пак да, да, да видиме как, около, какъв, е, около каква формулировка ще се обедини мнозинството. Много казва, да, трябва да искаме много повече, за да получим по-малко. Да, но... Вярно, е, вярно, много, много, много, много въпроси не са получили още решение – но за бъдеще ще, ще можем да зададем тези въпроси пряко на съвета. Ето, след, след е, няколко седмици ще се срещнем и ще можем пряко да зададем въпросите си. Може би е една малка крачка напред, една малка струйка, която е изстреляна от водния пистолет, но все пак ми се струва, че бележим известен напредък. Благодаря ви, госпожа Андреас. Според мен единственото, което можем да дадем като насонки, е всъщност да получаваме буклочиви отговори, така както направихме и днес от тях. Благодаря. Още една точка ни остава в дневния ред и само 15 минути, така че ако нямате други коментари, преминаваме към обща към осма точка. Специален доклад на Европейската сметна палата за ефективността на проектите на комисията в областта на правосъдието и вътрешните работи на Западните Балкани. Сега давам думата на господин Оберт. Благодаря. Имам съвсем кратки бележки по специалния доклад. Искам да ви припомня, че това е доклад за дейността на комисията в Западните Балкани. Между 2001 и 2006 година. Тоест се оценяват дейностите в този период. И което е по-интересно е, че Европейската сметна палата оценява дейността на комисията, като отчита е, не само процедурите и счетоводните практики, но и конкретни факти на място. Затова в доклада можем да видим формулировки и интересни резултати но като цяло това, което аз исках да включа в доклада, бе, че има като цяло положително мнение за това колко ефективни са проектите на комисията. Това е много важна обща бележка. Значи Сметната палата като цяло дава положително мнение за ефективността на проектите на комисията, но също времено доклада индикира, че е, тази политика трябва да продължи в различни форми. Също така е много важно да се отбележи, че Сметната палата в доклада си коментира, че има различни резултати с различно качество. Тоест, качеството на така наречените инвестиционни проекти и ефективността, устойчивостта на тези проекти е по-висока, а що се отнася до изграждането на институционалния капацитет, там все още се наблюдават слабости. Затова в доклада се коментира, че е необходимо да се разгърнат и други дейности, за да се създадат силни връзки между проектите за инвестиции, устойчивостта им и изграждането на капацитет в институциите. Това е един много важен елемент от доклада. Също така, много важно като формулировка в доклада, е, е това, че доклада призовава комисията да осигури по-добро сътрудничество между различните донори на място. Това действително може да бъде слабо място. Европейския съюз е най-големия донор, но трябва да има по-добро сътрудничество между различните донори. И е, в заключение, когато четем доклада на Сметната палата, първо, Отбелязваме, че има положително мнение и то не само по отношение на процедурите, но и като общите резултати и последици и въздействия от дей, дейността на комисията. И също важен момент призоваването на комисията да зададе връзки между инвестициите и изграждането на институционален капацитет. Мисля, че този доклад показва, че анализа в нашата комисия може да бъде много подробен и може да даде конкретни резултати за бъдещата дейност на комисията. Като цяло това е, което имам да ви представя по отношение на специалния доклад на Сметната палата. Благодаря. Благодаря. Нека сега да дам думата на е, члена на Сметната палата, господин Енгвирда. Благодаря. Много съм признателен за изказването на докладчика, защото той много добре обобщи нашия доклад и много съм благодарен за работния документ, който според мен отговаря е, в голяма степен на нашия специален доклад. Аз съм обобщил нашия доклад в три или четири момента. Първо, съгласен съм с господин Олбрих, че комисията се справя доста добре, като се има предвид колко трудно е да е на политическата и организационна среда в тези страни. Второ, господин Олбрих, също е, спомена това. Е, проектите по инвестиции са по-успешни от проектите за изграждане на институции и затова в бъдеще е добре да се установи връзка между тези два типа проекти. А най-отрицателният елемент е момента с устойчивостта на проектите, което е свързано и с това, кой се занимава с тях. Много често наблюдаваме това в Европейската сметна палата. Кой е, върши и кой провежда проекта е много важно, както в Европейския съюз, така и извън него. И поради ниското ниво, слабото ниво на администриране в съответната страна, всъщност не могат да се разработват проекти там. Проектите главно се разработват от комисията, т.е. хората на място не са в състояние да поемат инициативи. И за това инвестиционните проекти са по-успешни, но да речем една трета от тях няма да бъдат устойчиви, а проектите за изграждане на институции практически нито един от тях няма да бъде устойчив. За това ние и правим известни препоръки, които са много добре отразени в доклада на господин Олбри. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Пьер Мирел от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Олбрих, докладчик за е, доклада, както и на Сметната палата, която избра точно тази тема, която според нас е една от е, най-важните от политическа гледна точка. Е, ние приветстваме оценката на Сметната палата, техните заключения, ние сме съгласни с казаното от тях също, също така приемаме и препоръките на господин докладчика. Що се отнася по, до конкретните препоръки, нека направя няколко забележки. Първо, връз, връзката между инвестиране и, и изграждане на институционен капацитет. Да, разбира се, не е толкова лесно, когато имаме годишен бюджет и, и второ, когато проектите за изграждане на институционен а, капацитет, които по принцип върват по, по линията на твининга, се нуждаят от много по-дълги процедури, предварителни процедури, отколкото инвестиционните продукти. Така че има някакси не, несъвпадение във времето в графика. За това вече прибягваме към един по-отраслови подход, за да, за да можем да, да, да, свър, да свържеме тези е, два вида проекта и по този начин да имаме една по-кохерентна рамка и в доклада на господин Олрич и на Сметната палата се поставя въпроса за устойчивостта. Да, ние сме абсолютно съгласни, че устойчивостта обаче се основава на кой управлява, кой, кой е собственик с една дума на проектите и кой ги изпълнява. Разбира се, тук няма да навлизам в а, подробности. Нека не забравяме, че някои от тези проекти така се приемат а, отрицателно от администрациите и така нататък. Така че ние е, се основаваме на, на диалога в рамките на а, партньорството. За... А що се отнася до когато, а когато има политическа воля, като например за либерализиране на визовия режим, то тогава проектите се изпълняват точно на време и както трябва. Така че сте абсолютно прави и в един и друг е, и в един и другия доклад, че политическата воля е основния, е, основното условие. Е, разбира се, всичко това е свързано и с известна условност и с обещанието за, е, за присъединяване към Европейския съюз. На, между, на, на, много, на междуправителствените, на, между, на съвместните а, парламентарни комитети, тези проблеми трябва да бъдат изтъквани и да се поставя акцент що препоръките на Сметната палата са много конкретни, много а, прагматични, свързани примерно с, с разрешенията за строителство, строителните билети и така нататък, че трябва да има много повече условност, която да е залегнала в самите проекти, що се отнася до регионалното, регионалните измерения. Изцяло споделяме казаното и в двата доклада. А понякога, обаче, господин председател, но ме чувство, че комисията е много по... работи по много по-прозрачен начин, отколкото държави членки. Нека не забравяме, че на последната конференция на, на донорите нещата бяха казани много ясно. Ние направихме много условия, много усилия за да можем да работим в много по-тесно сътрудничество и по-специално чрез и благодарение на нашите делегации по места. А що се отнася до ведимостта и докладчик и а, палатата поставя акцента на този проблем. Ние също Смятаме, че наистина гражданите на съответните държави трябва да дадат наясно за това, което става, че трябва да има видимост и на инвестиционните процеси, и на а, проектите, свързани с а, изграждане на административния капацитет, като примерно се а, се организират прес-конференции в момента, в който започне един проект, след това да се е, публикуват комуникета за съответното развитие, хода на действие е, и по, по този начин наистина ще има по-голяма успеваемост на проектите. Благодаря ви, господин Мирел. Някой друг иска ли да вземе думата? Ако не, пожелавам ви Приятна вечер до 9 утре сутринта.